Утре на 10 септември от 9 до 2, от 3 до 10 вечерта. Дневният ред е публикуван и а, може да се намери на интернет страницата на Европейския парламент, както излъчването на заседанията могат да се гледат